Yes, good afternoon. Um, uh... Добър ден. Първата точка за днес след обед е дебата относно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година. Всички досията ще ги разгледаме заедно. Докладчик е господин Чаба Ори. Веднага ще му дам думата и след това ще дам думата на господин Петинели да вземе... Е, ще дам думата на господин Петинели след вас. Благодаря. Искам да попитам, ние е, тук става дума за повече видове освобождаване, за повече освобождаване. Може би може да ги обсъждем, да обсъдим заедно. Да, това би било добре. За щастие мога да кажа, че нямам какво много да кажа. Новините, които обаче ще споделя, са добри. По принцип нямаме големи проблеми, нито ние установихме някои такива, нито пък Сметната палата установи такива по отношение на бюджета. Но имаме някои наблюдения, които съм изразил и в своите текстове, и в текстовете си при социалните разходи. Правим всичко, което е в нашите компетенции, е, за да получи фонда съответните средства, а пък се оказва в последствие, че тези средства не биват използвани от съответните институции, т.е. 100% от средствата, които са на лице, не биват използвани. И така, средствата, които биха били на разположение за социални дейности и за заетост, намаляват. И така първата ми забележка е, засяга, се отнася към фонда е, до 97,1% средствата са ползотворени. Жалко е, че е, въпреки кризата е, средствата не са ползотворени с до 100%. За съжаление имаше и грешки, които водят след себе си съответни последствия. Това също трябваше да установя. Това съм го записал и в доклада, че има намаление на грешките от 54 на 36%. Комисията също допринесе за положителната тенденция на намаляване на, грешката. Трябва, на грешките, трябва да го признаем но трябва да помолим комисията да се ускори програмата и вземането на решение да стане по-лесно, така финансовите поправки ще стават по-бързо. Стратегията 2020 е чука на вратата ни. Имаме много работа, която трябва да свършим. Важно е средствата от социалния фонд да допринасят за увеличаване на съетостта. Много често говорим за това, защото различните средства, които са на, на разположение в Европейския съюз, независимо за какво става дума, за социално сближаване, например. Това са все високи суми и трябва да имаме едно основно целеполагане и това трябва да е нашият приоритет. В този случай това означава създаване на нови работни места. Това е положителна тенденция, която наблюдаваме в момента. И една молба към Сметната палата би била да видим разходи, които са свързани с социалната област. И когато има един такъв доклад, може да си направим изводи, защо и да разберем защо средствата не са оползотворени до 100%. Това е по-скоро конструктивна критика, която изразявам. Когато погледнем различните институции, следващият Следващата институция е ЦДФОП, Европейски център за развитие на професионалното обучение – тук имахме оперативни средства 1,6 милиона евро, които са прехвърлени. Мисля, че принципът на едногодишност трябва да се спазва, на ежегодност трябва да се спазва, планирането трябва да се подобри е, тук при този център, иначе няма големи проблеми. Що се отнася до функцията на тази институция, е установено, че особено интересни са дейностите с Норвегия и Исландия. Любопитно ни е дали ще има други споразумения. И мисля, че тази институция разбира критиките, разбира недостатъците и знаем, че с инициативи, мерки предприяти за преодоляване на недостатъците. По, по отношение на фундацията Таблин, установихме някои недостатъци. Предприяти са, положени са големи усилия за коригиране на, срещ, на грешките. Начина на назначаване на служители трябва да е по-добър, по-прозрачен и финансовите правила трябва да са по-балансирани, но не виждам големи причини за негативна критика. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. <clears throat> Тук също трябваше големи суми, а, някъде 15% от средствата, 18, извинявайте, процента за оперативните средства трябваше да бъдат прехвърлени. Това са 3 милиона и половина, които се губят през следващата година. Принципът на ежегодност и тук трябва да бъде подобрен и надзора на плащанията също трябва да се подобри. Но и тук може да се каже, че картината по принцип е положителна и дейностите отговарят на финансовите потоци на агенцията. Правилата по принцип се спазват. И накрая Европейската фундация за обучение, за професионално обучение. И тук мога да кажа, че годишният счетоводен баланс не представлява проблем. Правилата са били спазвани. Трансакциите са обявени, че са извършвани правилно. Има прехвърляне на средства за следващата година, което естествено не може да бъде приветствано. Според Сметната палата е имало проблеми с трансферите, с тези прехвърляния, но Институцията е предприела мерки за надзор и контрол на тези прехвърляния. В този смисъл може да кажем, че това е правилният път на реакция, правилната реакция и че институцията трябва да се съсредоточи върху спазването на финансовия регламент. Знаем, че разходите се планират трудно, но по принцип заключението е, че това не са, гравир... Е, че не са прекалено големи и сериозни проблеми. Финансовото управление протича добре. Не можахме, не намерихме предумишлени грешки. И моят извод е, че наличните средства са били изразходени по разумен начин. Това е важно, за да може да разполагаме с тях и следващата година. Благодаря. Благодаря. Давам думата на господин Пертинели, който е директор по въпросите на одитния контрол в комисията, за да даде отговор на някои от въпросите. Уважаеми членове на парламента, Комисията с удоволствие чу казаното от докладчика по отношение на подобряването на счетоводните баланси, не само по отношение на нивото на грешките, защото знаем, че те се променят с всяка година. Всички заключения в доклада обаче показват, че има добра прозрачност. Показателите, свързани с прозрачността, са категоризирани като А показатели, а другия вид показатели, свързани с сближаването и с социалните условия, също са в добро състояние. Тези показатели са по-сложни и по-лесно се допускат грешки при тях. Комисията знае, че понякога се допускат грешки и по технически причини. някои неща бяха отложени и забавени във времето поради спешното финансиране във връзка с економическата и финансовата криза. През 2008 година парламента поиска комисията да следва една строга програма. Комисията забави някои плащания има съответно известно изоставане, но се надяваме, че през тази следващата година всички плащания ще бъдат изчистени. Готов съм отговоря на въпросите. Госпожа Кинга Гьонс и Мариан Харкинг. Благодаря. Аз сега ще говоря на унгарски. Като докладчик в Сянка мога да подкрепя това, което Колегата каза преди малко. Има много важни и добри предложения, които прави докладчикът и аз бих искала да допълня някои от тези предложения. Започвам с Еврофонда и с Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Много е важно. Тук докладчикът да се основе на заключенията на Сметната палата. Мисля, че тежестта е вярна, правилна и, и важна. Важността на заключенията на Сметната палата – Фундацията за професионално обучение. И тук подкрепяме заключенията на докладчика, особено факта, че фундацията много се опитала да, сама се опитала да тръгне по верния път в правилната посока и да поправи грешките си. Във връзка с Агенцията за безопасност и здраве при работа, подкрепяме заключенията на докладчика. Това, което каза Сметната палата, това е абсолютно правилно. Винаги има причини, когато една агенция или една фондация не може напълно да абсорбира наличните средства това не зависи само от съответната организация, но когато това се случи, то тогава трябва да се предприемат мерки за по-доброто освояване на средствата в бъдеще и трябва да бъдат въвлечени всички актьори, от които зависи това. Ние подкрепяме доклада. И, но и тук бихме направили, бихме направили предложение за изменение. По принцип обаче сме съгласни с изводите на докладчика. Мариан Харкин. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за това, че малко закъснях. Не чух всичко отказаното от господин Ори, но това, което чух, ми хареса и съм съгласен с него. по различните агенции, господин Ори казва, че във всички отношения финансовите отчети за тези агенции за финансовата 2009 година са законни и регулярни. Няколко коментара само и няколко въпроса. На първо място, по отношение на Европейската фундация за подобряване на условията на живот и труд. Погледнах докладите от одита за 2009 и 2008, за да видя дали има различни заключения и дали фундацията е изпълнила това, което Сметната палата е препоръчала за 2008 година. Не открих аномалии. Само един въпрос по отношение на отговора от самата фундация. Казва се, че тя е приела един регистр за изключенията на 1 януари 2010. Това е точка 15 от техния доклад. Какво означава точно това? Регистър на изключенията. Освен това, един-два въпроса относно процесите на наемане на кадри, Тази фундация за подобряване на условията на живот и труд прие структури, които да подобрят финансовото управление. Искам да получа пояснение и в тази връзка, ако може. По отношение на Европейския център за развитие на професионалното обучение, в техния отговор на някои коментари на Сметната палата те казват, че са взели решение за план, който е прият през май 2010 година, който ще даде възможност до 2013 година този център да се съобрази с препоръките на Сметната палата до 2013 година. Защо чак тогава ще стане това? Освен това, управителният орган вече въвежда контрол за всички трансфери, а не само за трансфери под определен прак. Въпросът ми още веднъж го повтарям. Защо ще отнеме тази промена чак до 2013 година? Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Нямам въпроси тук и накрая по отношение на Европейската фундация за обучение. В техния отговор до Сметната палата в отговор номер 13. Те казват, че бюджета за 2009 година, изпълнението на този бюджет са се повлияли от промени в правната база на агенцията и освен това има една резерва по отношение на онова, което казва бюджета за изпълнението по дялове 1 и 2. Защо това се е случило? Радвам се, че фундацията казва, че ще следва по-стрикно финансовия регламент, защото Сметната палата е поискала това. Благодаря на господин Ори за неговите становища. Аз съм съгласна с тях. Сега, е, изменения дали ще внесе или не, ще зависи от отговорите, които ще получа. Дам думата на господин Ори сега за отговори на въпросите и за коментари. Ако искате, може да поговорите с колегите, естествено и след това, преди крайния срок за измененията. Вие решавате. Господин Ори. Благодаря. И най-напред искам да благодаря на колегите, които се изказаха. Сега този е регистър на изключенията. Честно да се кажа, аз не зная какво означава това. Не съм... Не съм сигурен, не съм навлязал в тези подробности. Ще се свържа с колежката след като разбера какъв е случай, но се надявам, че това няма да е голям проблем. Сега, въпросът е... Следващия въпрос. А, защо? Е, дали е оправдано плана да е до 2013 година? Аз не мога да преценя точно, но може да изискаме по-подробно обяснение. И тогава може да решим дали тук става дума за проблем. Радвам се, че колегите предлагат изменения. Това, което според мен обаче е много важно, е да се установи до каква степен е оправдана критиката на агенциите и фундациите за тяхното финансово управление. Те, те обещаха да подобрят своето управление и наистина сегашния анализ посочи, че те са положили много усилия в тази насока, затова ние бяхме добронамерени, много добронамерени към тях. Аз ще се свържа с Мариана и ще обсъдим дали тук би имало проблем. Аз нямам чувството, че тук би имало проблем на засегнати от нея, нея въпроса. Мариан Харкин, не съм много сигурна дали правилно съм разбрала, обаче не трябва ли да има представители на фундациите тук. Ще ще са тук през е, януари. Добре, отлично. Добре, ако това е всичко, крайният срок за изменение е 13 декември, приемане в комисията на 1 февруари. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно Последната течка, точка за днес е европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията Европа 2020. Давам думата на Надя Хърш, докладчик. Благодаря, госпожо председател. Доклада за европейско сътрудничество, професионалното образование контекста на Европа 2020 по повод на този доклад мога да кажа, че сътрудничеството ми с докладчиците в Сянка бяше чудесно. Мисля, че много, е, много важен е въпросът за професионалното обучение е то да получи съответната стойност още в рамките на училищното образование. Когато видим стратегията 2020, виждаме, че ни, трябва, че ни трябват високо квалифицирани кадри, но това означава не само хора, които завършват училища, а и хора, които преминават едно качествено професионално образование. Ето защо а, понятието качество е ключово понятие в този, в целия доклад и, и в изложенията на комисията. Искам да се спра на професионалното обучение. Мисля, че е ясно, че едно образование трябва да дава възможности за по-нататъчно образование и обучение. Освен това, това, което бе обсъдено и в Комисията по култура и образование, това е имиджа на образованието. В някои държави членки професионалното образование няма особено висок статут, добър имидж. Ето защо трябва да се погрижим то да има едно, едно, една, едно добро качество. Също така е много важно да се осигури пътя от професионалното образование и обучение към висшето образование. Т.е. това да не са два отделни пътя, а те да се пресичат. Това е ситуацията в Германия, например. Освен това, е нещо свързано с безработицата при младежите, при младите хора. Важно е, е да се насочим към хората, които имат ниско ниво на образование. Е, особено тези хора са най-често неграмотни. Е, извинявайте, безработни. Хубаво би било, ако Европейския парламент се занимава на сериозно с тази тема. А, например, би могъл да се, да, да се предложи един пилотен проект за сътрудничество между предприятията, училищата, младите хора и службите за, за опосредстване на, на възможностите на младите хора да намерят работа, защото всеки от тези хора има определен потенциал. Важно е този потенциал да се използва. Вижте се, че в бъдеще ще е много важно да застъпваме все повече и повече аспекта за ученето през целия живот. Хората сменят професии, сменят браншовете, така че необходимо е да променим и възприятието на работодателите, а именно, че те могат да назначават хора, които сменят браншовете. Освен това, предлагам един списък, един чеклист за образованието, т.е. да видим е, хората да могат да видят каква е тяхната стойност на работния, на трудовия пазар. Например, когато един работник или служител не е през последните 10 години, например, е преминал през някакъв курс или преквалификация и иска да кандидатства за някакво ново работно място, то тогава той на базата на този списък може да прецени къде са неговите силни страни и слабости. Това може да е един чеклист в интернет, и по този начин хората могат сами да преценят на къде да се насочат, какви мероприятия да посетят. Следващата голяма област е областта на гъвкавостта и мобилността. Приветстваме факта, че модулите още в първоначалното, в основното образование – са на лице. Хубаво е, че младите хора могат да завършат образованието си в друга държава членка и това да им е признато в родината. По този случай осъществяваме мобилността. Едно пребиваване в чужбина е много ценно и много обогатяващо. Приветствам използването на инструменти като Eurobus, Еквет. Тези инструменти трябва да се развият и по-нататък, трябва да се популяризират и да се установят, особено Европас. Много хора използват този инструмент и кандидатстват за него. Още един пункт, това е признаването на професионалните квалификации, така че да става възможно признаването на дипломи и сертификати, професионални е, сертификати, така че човек завършил в една държава да може да работи в друга държава. Но тук става дума и за признав... признаването на формалните и неформалните знания, защото неформалните умения имат голям потенциал. И накрая още една точка в областта на финансирането. Е, Социалния фонд е един добър пример, но освен това прави един ясен, ясно предложение – отделните държави ви членки да издават да издават разрешения за съфинансиране, т.е. един модел на подкрепа на хора, които не могат да си позволят по-нататъчно образование. На тези хора трябва да се помогне чрез този модел. Това бяха в основи нещата, които бих искал да споделя с вас. С интерес очаквам вашите предложения и обсъжданията с колегите. Благодаря. Uh, Благодаря, Кинга Ганч. Е, Köszönöm е, szépen. Е, sajnos úgy alakult, hogy az SND Shadow Reporter... Благодаря. За съжаление, нашият докладчик Сянка не е тук, аз ще говоря от негово име. Искам да благодаря на госпожа Хейс за този доклад. Мисля, че това беше един много важен доклад, важна област. Намаляването на заетостта и социалните последици са, последствия са голям проблем. За да уловим, за да предотвратим тази тенденция, трябва да приложим гъвкави подходи и трябва да се адаптираме към изискванията и очакванията на пазара. Трябва да използваме новите условия, за да подготвим младите хора за участието им в трудовия пазар. Естествено, социалният фонд е важен ресурс, който може да използваме. Естествено, ще предложим изменения. Бе спомената Европейската фундация и доколкото знае в момента в парламента се състои и е, е, конференция по тази тема, социалната интер... интеграция, социалното включване, т.е. нещата се преплитат много хора се занимават с тази тема. Ние също смятаме, че темата е много важна. Така че смятам наистина темата се рада, радва на общо интерес. Благодаря, господин Козловски. Има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Искам да благодаря на колегата Хирш и да я поздравя за доклада за европейското сътрудничество за професионалното образование в контекста на стратегията Европа 2020. Мисля, че проектът е много добър и определя посоките за бъдещето. Мисля, че този доклад, доклад ясно заявява, че трябва да се прави всичко възможно професионалното обучение да се адаптира към предизвикателствата. Като докладчик в Сянка искам да помоля докладчика да включи моите коментари в доклада. Смятам, че е необходимо да се подчертая ролята на партньорството между местните власти и предприятията. Тези партньорства са много важни, защото така може да се адаптира професионалното обучение и образование. Също така трябва да се съсредоточим върху професионалното образование а, по такъв начин, че да насърчим предприемаческия дух. Да не говорим за това, че е необходимо да насърчим хората да участват в учене през целия живот. Необходими са ни също и методи за оценка. Смятам, че управлението на Европейския социален фонд трябва да е по-гъвкаво, защото пазарът на труда продължава да се променя и мисля, че е, е са необходими някои нововведения, що се отнася до финансирането на образованието. Смятам, че моите коментари е, допринасят е, е, към текста на доклада, който е добър и в този си вид. Благодаря. Госпожа Даи. Благодаря, госпожо председател. Колегата Турина нямаше как да присъства. Той се извинява, така че представям неговата позиция. Приветстваме доклада, смятаме, че той е насочен правилно и смятаме, че действително решава основните въпроси, свързани с професионалното образование и обучение. Имаме няколко предложения. Първо, според нас е важно професионалното образование и обучение да се предоставя безплатно и да е достъпно за всички. Младите хора често се сблъскват с проблеми, когато се опитват да си намерят работа на пазара на труда и за това често имат нужда от специално образование. Също така, трябва да направим връзка между това и стратегията за периода до 2020 година. Докладът има за цел да види връзката между професионалното образование и стратегията Европа 2020, така че стратегията трябва ясно да се вижда в доклада. Първо, необходимо е фирмите да инвестират в професионално обучение на своите служители. Тук не става дума само за хората и това те да са отговорни за собственото си образование. Това е споделена това е обща отговорност и тя трябва да бъде споделена. Така че и фирмите трябва да инвестират в подобряване на уменията на своите служители, особено, що се отнася до обучението през целия живот. Също така, обучението трябва да се организира в сътрудничество с всички заинтересовани лица, образователните институции, работодателите, ам, синдикатите, така че да е ясно, че трябва да се предоставят и формални и неформални умения. Важно е да се натрупа добър опит от други страни, Германия, Австрия, Дания, например. И добрата практика, която вече е на лице там, да бъде въведена и от другите страни, когато реформират образованието си. И накрая. Смятам, че трябва да се вземат правит и стажовете и да се подобри тяхното качество. Марим Харкин. Благодаря. Съвсем накратко. В началото искам да поздравя докладчика, защото докладът е изключително добър. Всички важни въпроси са засегнати. Само няколко коментара. Радвам се, че тя говори за умения, придобити по неофициален път и те трябва да бъдат признати няма значение как са придобити уменията, официално или неофициално, те трябва да бъдат признати. Радвам се, че в параграф 24 тя говори за Копенхагенския процес, има различни позовавания на този процес. Това е изключително важно. Знаете, че става въпрос за мобилността, за възможностите за предвижване между различни държави членки, тези възможности се използват все повече и повече от гражданите. И някъде към края, там където тя говори за Извинявам се, не можахме да чуем какво казва оратора от а, телефона. Преводачите се извиняват. Двете неща много добре се свързват а, поради баланса. Съгласна съм, когато тя говори за система за, за ваучери за обучението и това как тази система може да се използва. Като цяло от доклада отличен искам да благодаря на докладчика. Нека сега да дам думата на представителя на комисията съм накрат господин Делгадо. Good afternoon. Thank you, Chair. Добър ден, благодаря. Документа, който изготвяте, следва нашето съобщение, което ще предложим тази година. Министрите, които отговарят за професионалното образование и обучение, ще срещнат в Брюш, за да обсъдят тези въпроси. Приветстваме вашия проект за доклад, защото всичко, което се казва в него е свързано с преразглеждането на цялостната система. Това преразглеждане е свързано с разпоредбите за професионалното образование и обучение до 2020 година, като идеята е да се отчете в пълна степен стратегията Европейския съюз 2020. Вашия доклад е, отчетава основните елементи. Нуждата от е, висококачествено професионално образование и обучение. Имаме нужда от по-голяма привлекателност, когато има економическа криза и когато тя засяга младите хора. Виждаме, че има сериозно разминаване на трудовия пазар между работните места, които се предлагат и уменията. Понякога тези разминавания са свързани и с факта, че някои професии са не толкова привлекателни, независимо от заплатите, така че ние искаме да подобрим имиджа на на е, така наречените професии, свързани с професионално образование и обучение. ще трябва да запазим качеството, така или иначе. По отношение на връзките между различните сектори, без да осигурим една взаимна връзка между различните сектори и без да дадем възможност професионалното образование и обучение да се използва във всички сектори, няма как да отговорим на нуждите на трудовия пазар. Две конкретни предложения тук. Приветстваме вашия призив за засилване на мобилността. Искам да дам няколко цифри. В момента покриваме в Европа само 5% от възможността за транснационална мобилност. Леонардо да Винчи покрива около 2%, така че сме много далече от целта, според която 20% от тези, които учат висше образование, трябва да участват в транснационална мобилност. Много сме далече и от целта да се даде възможност на всеки да учи в друга страна. Вашия призив го тълкувам като даване на възможност на всички студенти да пресичат националните граници в процеса на своето обучение, без да се поставят пречки и бариери пред тях. В началото на следващата година комисията ще предложи стандарти относно трансграничната мобилност по отношение на ПОО и се надяваме парламента да ни подкрепи в тази амбиция. Още нещо, което е добро. Трени... Обучението и курсовете, които се организират, курсовете за професионално образование и обучение, средствата не трябва да се намаляват за този процес. Компаниите вече не предоставят такова голямо обучение поради техните съкратени бюджети Няма да излезем от кризата чрез намаляване на уменията на трудовата сила. Това е най-лесното краткосрочно решение, което ще застраши нашата економика и заетостта в дългосрочен план. Аз си мисля, че инвестициите ще бъдат много важни, ако естествено са концентрирани върху нуждите на трудовия пазар и на економиките. Последният ми коментар е по-скоро въпрос. Какво се казва в точка 11 относно този контролен списък за план за учене през целия живот? Ние смятаме, че вие имате предвид да се покрият работниците в началото на своята кариера и по време на цялостната си кариера. Това ли всъщност искате, защото това ще е трудно за постигане? Това ли искате от нас да направим? Давам думата на Надя Хирш. Ja, vielen Dank, vielen Dank auch für die Vorschläge. Благодаря, благодаря и за предложенията. Много от нещата могат да приема. Е, ще се надявам е, вашите предложения да залегнат и в измененията. Нямаме много време за по-нататъчни обсъждания, но е, това, което чух, е, вече звучи много продуктивно. Сега за този списък, за тази чеклиста. Има, например, тази инициатива, този инструмент е, Европас, който съществува на всички европейски езици. Той може, той е в интернет, може да бъде достигнат, да бъде даунлоуднат и може да се види по него какви способности, какви умения са търсени на пазара. По същия начин, същата идея стои и зад това, което предложих. Т.е. например, задава се един въпрос в формуляра и лицето казва да или не. Например, след основното образование имали ли сте друго образование, да или не. И след това, е, на базата на тези отговори, се е, прави едно заключение на обработване на базата на което може да се види дали лицето има нужда от по-нататъчна квалификация. В каква област може да бъде следващия въпрос, в каква област е било ваш, е била вашето образование и вашата квалификация. Например, отговора може да бъде информатика или медицински услуги и така нататък. На базата на тези отговори може да се види какви възможности за по-нататъчно квалифициране има това лице, какви а, възможности лицето вече е използвало и може лицето само да реши какви по-нататъчни курсове да посети. Естествено, това е само една първа стъпка, защото след това се налага и втората стъпка да, да се посъветва лицето с, лично с някой консултант по работния пазар, по трудовия пазар, или пък да отиде в бюро по труда и да потърси там компетентен съвет. Но това е полезно да се види, да види лицето само къде то може да предприеме инициативата да се квалифицира допълнително. Това е идеята. Хората да станат проактивни. Благодаря много. Последния срок за изменение 14 е декември. Обсъждане в комисия на 24 4 и 5 януари, 15 март, дебат на компромисите в Комисията по заето с приемане на, 20, на 16 март. Благодаря ви много за присъствието. Надявам се, че всички ще успеят а, да се приберат добре.